е изявление на комисията по член 234. В 17 часа вчера беше поискана промяна. Тази промяна в дневния ред беше